Моля, колеги, заемете местата си и членовете на комисията. Напомням да се снабдят с картите си за гласуване. Добре. Е, оглеждам се за координаторите от собствената си група. Помня веднъж е, е, в община Ливърпул председателствах една комисия. Това беше преди 40 на години. Трябваше да гласуваме. Разчитах на един глас и човекът винаги закъсняваш. Е, как те да е? Добро утро. Започваме, значи, с два вота. Първото е препоръка за решение на съвета за сключване на спогодба за партньорски взаимоотношения за устойчив риболов между Европейския съюз и Република Гамбия и съответния протокол за изпълнение. Препоръката е да гласуваме за. Да пристъпим към гласуването. Започнете гласуването. The vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се 21 срещу 1, шестима въздържали се. Вторият вод е по проекто регламент на парламента и съвета относно Европейския фонд по или за морско дело и риболов и решението за пристъпване към преговори със съвета, докладчикът без съмнение е за. Търси се 15 гласа мнозинство в комисията. Имате. Е, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се 20 на 6. Двама въздържали се. Толкова по гласуването за днес. Благодаря ви. И сега ще пристъпим към изслушването за, посветено на Европейската система на контрол, за контрол на риболова. Имаме проекто регламент, внесен от комисията. От доста време някои от членовете на комисията от предходния мандат си спомнят, че въпросът не веднъж бе на дневен ред. Разбира се, новопостъпилите членове на парламента за пръв път се сблъскват с този въпрос. А, а, нашите госторатори ще ви представям. Ще ги моля а, да спазват времевия регламент от 10 минути на докладчик, но първо ще дам думата на представителката на Европейската комисия за кратко встъпление. Тя се подготвя, мисля. Моля да ни представите проекто регламента на комисията за усъвършенстване на контрола върху риболова. А, а, господин председател, благодаря, а, уважаеми госпожи и господа депутати. Тук съм, ако не ме виждате. Uh, uh, комисията има възможност изчерпателно да представи предложението си за изменение и допълнение на регламента за, на, за системата за контрол на риболова. Това през месец юли тази година. Позовавам се на тогавашното изложение. Както знаете, амбициозната цел на общата рибностопанска политика може да бъде постигната единствено ако Европейският съюз като цяло и държавите членки разполагат с една съвременна, добре функционираща система за осъществяване на контрол и принудително изпълнение. Е, колкото и добри да са намеренията ви, е, колкото и е, ефикасни мерки да са предвидени в законодателството, ако няма правоохранителна система, ако, ако няма система за контрол върху изпълнението, въздействието на тези намерения ще бъде ограничено. В този смисъл Контролът е гръбнак, основа на общата рибностопанска политика. Няма съмнение, че уредбата на контрола върху риболова от преди 10 години, 2009, тогава отбеляза значителна стъпка напред. Няма съмнение също така, че пълното прилагане на действащата система е все така приоритетна задача днес. През последните години обаче широко се признава, в това число от Европейския парламент, че действащата система следва да бъде преразгледана и модернизирана с оглед на бъдещите изисквания. Това е причината по която през месец май 2018 година комисията прие предложение за изменение на уредбата, въвеждайки редица конкретни целеви изменения и допълнения на регламента за контрола, най-вече, но и на регламента за незаконния, е, нерегламентирания безотчетен е, риболов е, и на устройствения регламент за съответната изпълнителна агенция на Съюза. Ще съсредоча вниманието си върху три основни недостатъка, които бяха констатирани с течение на времето и мерките за тяхното отстраняване. Първо, културата на законосъобразността. Контролът цели да насърчава, да налага изпълнението на действащото законодателство. Действащата система не е ефикасна в това отношение. Днес редица държави, държави членки не се налагат съответните санкции, не се отчита по точковата система всичко това. И когато една държава си върши работата, а друга не, се поражда е, изопачаване на, на, на, на конкурентната обстановка е, в ущърп на едни и други подотрасли. Комисията предлага да се упростят и хармонизират е, мерките. Внася се общ списък тежки нарушения, действащ навсякъде в Съюза. Предлагат се еднообразни критерии за установяване квалифицирани или не характер на нарушението и е, е, таблица или, или, или система от минимални и максимални е, е парични имуществени санкции възоснова на стойността на улова. По този начин трябва да се равнопоставят е, е, риболовците навсякъде в Съюза, да се гарантира еднообразно изпълнение на действащото законодателство. Вторият момент, вторият недостатък, който бе констатиран, е за наблюдението на риболовната дейност е, и постъпващите от това наблюдение данни. Като говорим за контрол, предполагаме да знаем всичко за всеки го. Кой, кога, къде, какво лови и колко. Е, това е съществена информация, за да се вземат осведомени решения за управление на риболовните зони, например, за издаването на лицензии, така че само онези, които са оправомощени да се занимават с риболовната дейност. Тази информация също така е полезна за научните работници, за оценка състоянието на запасите и за определенето на квоти. Днешното положение е такова, че действат твърде много изключения много от тях засягат малките плавателни е, съдове. Е, много изключения има от задълженията за отчетност, резултат от което един сериозен улов просто не влиза в сметките. Наред с това не всички плавателни съдове могат да бъдат наблюдавани автоматично, да бъдат проследявани по море. Е, и така, например, е невъзможно да се е, прихване евентуална незаконна дейност в открито море. Е, твърде малко знаем също така за развлекателния, любителския риболов и, и а, е, възможностите за контрол в този случай са още по-ограничени, отколкото за контрола на дребните а, е, търговски плавателни съдове. По този начин не могат да се вземат а, наистина ефективни управленски решения. Застрашава се оцеляването на нашите безценни морски е, ресурси. Съответно, комисията предлага е, да се примахнат хартийните носители, да се упрости е, управлението на системата на контрола, да се цифровизира целият процес, да се проследяват плавателните съдове и то всички, независимо от тонажа им, макар и за по-малките, могат да се прилагат по-леки решения, като, например, телефонни, битови телефонни устройства. Бих искала да ви напомня, че три четвърти от плавателните съдове в Европейския съюз са, са по-малки към днешна дата от 20 метра. И те, съгласно днешния регламент, се ползват от изключение. Е, по отношение на контрола. С някои други, е, пък е, значими изключения на национално равнище от тази практика, някои от тях бяха представени тук наскоро в парламента. Напомням ви за така наречената зелена котия, приета в Андалусия, за проследяване на всички плавателни съдове, независимо от тонажа им. Система, която се оказва напълно ефикасна и, и ефективна от гледна точка на разходите. Предлагаме също така редица правила за любителския риболов, за упражняване на контрол и събиране на информация за него, тъй като той би имал влияние върху търговския риболов. И на трето място привеждането в съответствие с общата рибностопанска система. Сегашната система за контрол бе прията през 2009 година и съответно преди реформата на общата политика. И разбира се, не съответстваше изцяло на новата обща политика, особено предвид липсата на ефикасен контрол за изпълнение задължението за разтоварване. И това е, е един от недостатъците, който комисията се опитва да поправи със своето предложение, въвеждайки нови техники, технически решения за контрол, е, така че да се гарантира непрекъснато наблюдение дистанционно, електронно по море на риболовната дейност. Е, комисията предлага този електронен инструментариум е, да се използва в съчетание с е, вътрешна телевизионна мрежа от, от наблюдателни камери на борда на плавателните съдове за по-големите и по-рисковите. Това са основните три направления на нашите изменения и допълнения. Наред с това проследимостта на рибните продукти, като се премахват действащите изключения, например, за вносната и преработената продукция. Предлагаме също така да се подобри сегашния режим на наблюдение на мощността на двигателите. Ние наскоро излязахме с изложение пред вас по този въпрос – пак опростяване на, на системата, отново чрез непрекъснато наблюдение на мощността на двигателите, е, също така е, хаспелната система на плавателните съдове е, да се наблюдава непрекъснато. Има, има сериозни недостатъци в това отношение. Е, и най-сетне по отношение на Европейската агенция за, за контрол на риболова предлагаме разширяване на нейните правомощия е, наред с вече действащите нейни правомощия в международно-правната сфера. А, Това е обобщено предложението на комисията, господин председател. Аз е, с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси, които могат да възникнат в последствие. Благодаря на комисията. Поставихте нещата в контекста и Всички ние тук желаем да развиваме устойчивия риболов, да сложим край на свръхриболова, на изчерпването на видовите запаси. Бихме искали да възстановим видовите запаси, да гарантираме едно светло, благоденстващо бъдеще за нашия отрасъл. Разбира се, това зависи и от риболовците от това как спазват те правилата. И както представителката на комисията току-що каза, голяма част от улова не се отчита. Е, и има сериозно несъответствие между е, правоохранителната практика на различните държави членки и наказанията, които се налагат при констатиране на нарушения. Това е контекстът на нашето изслушване. Е, приветствам нашите гостодокладчици. Ще започнем с господин Саворе изпълнителен директор на Европейската агенция за контрол на риболова. Господин Савора, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще направя изложението си на френски язик. Благодаря ви за поканата. Ще обърна внимание на дистанционната система за контрол – която според мен ще подобри ефикасността на контрола за определени положения на общата рибностопанска политика, като в това число задължението за разтоварване. Защо това задължение за разтоварване? Защото системата съдържа редица разпоредби, които се отклоняват от общата забрана – на брака. И фактически възможният брак, възможното изхвърляне на, на, на улова, се съчетава с специфичните условия на другото задължение, задължението пък за рестоварване. Сега, системата за дистанционно електронно наблюдение. Общо заето обществеността познава затворената телевизионна мрежа, която се намира на, на борда на, на плавателния съд, но тук става въпрос за една система, която обединява е, е, всички сензори, е, които са на борда на кораба, в това число въртящия момент на, на различните макари, хидравличните системи, температурите на различните съдове, които се използват. а, съответно различните режещи а, е, уреди, които се прилагат. А, а, е, държавите членки и агенцията работят известно време върху проекто на СОКИ за оборудването на плавателните съдове с такива контролни средства. Резултатите от това проучване ще бъдат публикувани скоро на нашата страница в интернет. Е, подчертавайки това, че един от важните аспекти аспекти на екипировката на плавателните съдове в този случай е, зависи от отношенията с корабособственика, е, специално е, за видеоконтролната система на борда и системата от сензори, както и относно една, една зона за изхвърляне, разширено изхвърляне на част от улова. Какви, следователно, са разпоредбите, които осмислят този преход от обикновения контрол към постоянното електронно наблюдение. Е, както казах, е, в общата рибностопанска политика има редица разпоредби, е, според които задължението за разтоварване се отклонява от абсолютната забрана на брак. Е, в частност, задължението за разтоварване не се прилага за забранените видове, е, е, които са предмет на отделен акт на Съюза. Не се прилага също така за видовете, за които научното становище е, че видът е в по-добро от очакваното състояние. Освен това, когато е, размерите е, на, на забранения вид са по-малки от е, еталонните размери, предписани от законодателството, те се изхвърлят веднага след като бъдат уловени. Може да вземем 15-я член от регламента за общата ритмостопанска политика един едно неразрешен брак е, фактически е, води до това, че протокола е, за наблюдение и контрол се отклонява по своето съдържание от протокола за разтоварването. вземем също така 73-ти член от регламента за контрола. Там имаме специална длъжност наблюдател по контрола, обаче е, е, е, невъзможно да се приложи навсякъде тази разпоредба предвид големината на плавателните съдове. Да не говорим, че един човек, контролер, не може непрекъснато да упражнява контрол. А, така че ние изменяме, предлагаме изменение на, на всичко това, за да дадем гаранции, че контролният орган ще може да установи вида, който е станал обект на изхвърляне и в същото време да се увери, че именно видовете, които не подлежат на задължението за разтоварване, са бракувани. Значи сегашната система в повечето случаи не дава търсения отговор и това е причината да прибегнем до дистанционна електронна система за наблюдение. Как гледа Европейската агенция е, за контрол на риболова на всички тези въпроси? Те всичко нашата дейност е, сочи, че риболовният отрасъл едва частично е, е приел всички мерки за изпълнение на разпоредбите за разтоварване. Освен това, е, системата на инспекция и контрол не е напълно целесъобразна, е, тъй като е, контролът се осъществява в продължение на няколко часа на борда на кораба, но не денонощно и съответно не може да обхване целия риболовен цикъл. Освен това, да кажем, Великобритания, Дания е, е, отбелязват е, случаи, в които обявеният улов не е точно е, същият, е, в зависимост от това дали плавателният съд е оборудван с наблюдателни камери или не. Е, е, тоест, тези, които са наблюдавани по електронен път, някакси по-честно докладват улова си. И а, нали, тук фактически целим да се мине от принципа на, на проверка към принципа на постоянното наблюдение. Е, мога да потвърдя, че към днешна дата вече монтираните системи за дистанционен електронен контрол вършат работа. Е, на плавателните съдове вече има е, камери за сигурност, е, за, за управление на, на кораба, на смените на, на персонала и за безопасни условия на труд. Между 7 и 12 хиляди евро ще струва преоборудването на плавателните съдове за най-големите – е, като долната граница е между 2000 и 500. Системите дават възможност за опазване на личните данни, за е, е, маскиране на, на лицата на, на хората. Пълно е възможно също така по, от видеокамерата да се следи движението на морския прилив като се съчетават видеоизображенията с данните постъпващи от други датчици на кораба. 23, prévoit la possibilité de, de mener des projets. Разбира се, за въвеждането всичко това ще има възможност да се, да се експериментира, да, да се реализират а, а, пилотни а, проекти. И това е предвидено в предлаганите изменения и допълнения и, и, и, и по този начин някакси по-леко, по-плавно ще се внедрят на практика положителните констатации от пилотните проекти в практиката по риболова широко. Накрая бих искал да напомня, е, че проекто измененията по 25А е, от регламента е, предвиждащи екипирането на плавателните съдове и 15.3 от регламента за рибностопанската политика предвиждат държавите членки все така да водят пълна информация за улова, за състоянието на видовете, е, възоснова на всички възможни наблюдателни средства, е, което съответно е, зачита принципите на субсидиарност и пропорционалност. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Саборе. Предлагам да изслушаме първите трима докладчици, след което ще направим и втория кръг. Позволете ми сега да дам думата на госпожа Лерой от Световния фонд за защита на природата, специалист по риболовна политика. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа пред вашата комисия днес. Мошата, моята презентация е също за преразглеждането на комисията, от страна на комисията на системата на контрол, работата на нашия фонд. В това отношение ще премина обаче на английски език сега, за да направя своята презентация. So first, why we need a revision? На първо място, защо е необходим преглед? Защото остават много вратички, които често се дискутират не само в европейските институции, но в медиите. Ето няколко случая, които са докладвани от Европейската комисия, Европол, пазара на червената риба е тон, но също така и много друга информация, която може да намерите на а, интернет страницата на IUU Watch. И така, необходимо е да се усили спазването, за да се постигне вътрешно, а, равно, вътрешна равнопоставеност на условията между държавите членки, но и за рибарите. Считаме, че има две измерения. От една страна е обмена на данни във всички цялата верига. От друга страна е свързана с правоприлагането, ефективния контрол, инспекциите, системите за инспекции, санкциите и прозрачната информация. Сега ще ви кажа какво подкрепяме като предложение. Събирането, управлението и обмен на данни. Считаме, че трябва да има а, добре документиран риболов. На първо място да се увеличи дистанционния електронен мониторинг, наблюдение. Не само заради начина по който се процедира, но и заради потребителите, които искат риболовни продукти без химически елементи. Електронното мониториране, наблюдение на всички риболовни кораби има полза. В 2017 година изследванията показват, че за две години са намалени 22% незаконния риболов и също така времето за анализ. Става въпрос за корабите под 10 метра. Може по този начин да се адаптира мониторинга и наблюдението за различните видове риболов и също така трябва да се подобри докладването за маломащабни любителски риболов. И така тук се предлага да има система отделна за маломащабния риболов – и да има електронен дневник за записване на операциите, включително подробности за всички видове улов, по вид, тежести и така нататък. Подкрепяме тук предложението на комисията да има система за лицензиране на разрешенията. И сега какъв е опита в Европейския съюз, но също така и в Съединените щати, Канада и така нататък. Ползите от електронното наблюдение водят до, до разходоефективност, ограничаване на разтоварванията и изхвърлянията, подобрява точността на данните и преценката за запасите, Не става въпрос само за ползи за а, промишлеността, за сектора, но и за потребителите. В прегледа трябва също така на следващо място да подобрим проследимостта. Показвам ви, тук внасяме само 30% от производството, но за нас няма достатъчно е, информация за сертификатите за улов. За да подобрим проследимостта, трябва да подобрим ключовите елементи на данните в сертификатите за улов. Първо за самия е, кораб, за да има ясни условия, да има включване на метода за улов и ясно разграничение So now coming to enforcement. Um, we know that a measure is... И така, говорим за приложението, правоохраняването. Знаем, че това е важно. Както господин Синкевич, комисаря, каза, а, това е едно много важно предварително условие, за да можем да уважим голямата част от мъже и жени в рибарския сектор, които спазват правилата. So, um, in improving enforcement, we need to expand the list of serious infringements. And today we consider that the list... Днес считаме, че липсват някои точки в списъка, така че искаме да се включи автоматичната система за идентификация AIS. E също така а, да не се а, разглежда случайния улов а, като малко нарушение, да се включи къ, като едно от сериозните нарушения и също така да се говори за а, различните видове оператори, които се възползват от ННН риболова. Трябва да има повече прозрачност за информацията за регламента за контрол, като например различни а, доклади за одита и така нататък. Днес тези видове информация не са обществено достъпни. Ето защо ние поискахме информация през 2017-2018 и си дадохме сметка, че само а, 1547 а, са регистрирани от държавите членки и от тях само 449 от тях са наказани, има санкции за тях, което означава, че не е чак толкова страшно, ако се нарушават правилата на Европейския съюз. Така че трябва да има повече прозрачност, да има равнопоставеност между държавите членки и да предотвратим ННН риболова. Така че подкрепям казаното от комисията по повата а, на спазването. И така, сега ще направя заключение за това, което е важно за нашия фонд и за редица други а, НПО. Ето това са четирите ключови послания. Искаме да има напълно документиран риболов с а, по мощта на дистанционното електронно наблюдение. Искаме да я е проследима цялата а, хранителна верига. Също така имаме достъп до информация и приложение с ефективен а, контрол, както и равни условия на работа с останалата част на Европейския съюз и останалата част от света. Имаме съвместна позиция с редица други НПО а, и тя е достъпна на нашата интернет страница. Благодаря. Благодаря много. Um, uh, Благодаря ви за при презентацията. Сега доктор Юрген от университета в Холандия. Добре дошъл. Thank you. The floor is yours. Thank you, Chair, for uh, allowing me and giving me the... Благодаря ви, господин председател, за това, че ми давате възможността да представя научните изследвания, които извършваме в нашия университет. Аз съм а, в тази сфера а, работя и всъщност въпросът е как да се използват камери на борда на корабите, за да подобрим и укрепим нашите научни изследвания. И така, а, ние създаваме едно автономно а, средство за а, преброяване на улова не се използва електронното наблюдение като механизъм за контрол, но искам да ви опиша механизма по който работи. Виждали сте тези картини преди това. Ето е един кораб с различни датчици, камери, информация за това какво става в кораба. Оттам излизат а, снимки, Изображения за това какво се случва и така имаме информация какво се случва при разпределението. Тези е, снимки, изображения отиват в института, ние можем да ги използваме и да ги въвеждаме като информация. Всъщност ние не ги използваме по този начин в момента. Такова приложение се използва по целия свят, защото ако разгледаме а, това електронно наблюдение, Виждаме го навсякъде по света. Канада, Австралия имат напълно автоматизирани програми. Трябва да знаете, че, например, на западния бряг на Съединените щати говорим за около 500 кораба и на още толкова и в Канада и доста при Австралия. Ако добавим и Европа, стават доста по-голям броя, но това е нещо, което се използва всяка по света. И така, комисията каза, това е начин за подобряване на събирането на данни, за да можем да управляваме по-добре риболовните запаси. И така в институтите, всъщност от страна на институтите, виждаме, че разтоварването е доста добре документирано. Можем да видим дневниците, корабните дневници и така нататък. Но все още остава въпросителната в много случаи за изхвърлянето на риболовни а, на риболов, на случайния риболов, това е нещо, за което нямаме чак такъв поглед. Ако разбира се имаме а, подобна система за обмен на данни, можем да разгледаме различните начини, в които да преценим и а, жизнеността на а, изхвърления а, улов доколко ако се върне обратно в морето, може да оцелее. Как действаме сега? В момента изпращаме наблюдатели на борда, с които мерят и записват и разглеждат улова. Ползата от това е, че имаме доста точна идентификация на това, което имаме, но ако погледнете и тази снимка, ще видите, че това е доста интензивно от гледна точка на работата. Това е само 5% от целия а, улов, който се мониторира и само 1% от а, флотата, от корабната флота, така че не можем да говорим за много голяма степен на точност. Как може да се подобри всичко това с видеомониторинг? Отново снимката, която видяхме в началото, а, включили сме камери с детектори на борда на кораба, видео изображения се изпращат и това, което получаваме е доста подробни изображения за това какво се случва. Много подробна информация за рибовните усилия, къде е било, къде е бил кораба, пълен поглед върху процеса на разпределение. В лабораторията ни имаме хора, които биват изпращани а, и могат да разгледат всички тези изображения и така броят рибите. Ръчен преглед. И освен това имаме наблюдатели на борда и така те разглеждат целия улов понякога и можем да видим доколко това ръчно броене на монитора е валидно. Това е вида а, валидация, която използваме. Доколко работи това преброяване на, през изображенията. Така работим ние. В настоящия проект в Нидерландия имаме 4 а, такива а, кораба, които а, покриват една доста сериозна област и проектът започна през 2019 година, т.е. не е съвсем в началото. И така, на практика, това, което искате е, да се случи, е да съвпаднат двете преброявания. Тези от хората на борда, наблюдателите и тези през монитора, които броят. Виждате какво се случва. Това е от един конкретен а, кораб, а, улов на скат, и тук виждаме, че тези, които броят през изображенията, не са точни, но доста близко. Но в случай, когато искаме да са конкретни по видове изброяванията, тогава става така, че имаме по-голяма точност при а, преброяването на място. Как се получава така? Ами когато този вид риба е на а, погръб, не може да се разграничи толкова добре от другите. А когато е покорем, става ясно и така преброяването се а, препятства. Тоест, това са плюсовете и минусите на а, този вид работа. Наистина много работа а, поема, изключително интензивно е. Аз за, за радост не го правя, но имаме хора, които по 8 часа на ден стоят пред монитора и броят. А, също така, говоряки с а, корабните капитани, а, те казаха, че трябва непрекъснато трябва да се почистват а, камерите, за да има добро изображение, трябва да има редовно чистене. Затова е ясно, че трябва да продължава непрекъснато диалога с а, а, риболовните кораби. Също така идентифицирането на различните видове остава като въпросителна и също така нямаме информация за размера, а, кои от тях са достатъчно големи, за да бъдат пуснати на пазара. И така, ние работим с 4 кораба в момента, но как можем да а, увеличим мащаба, за да обхванем цялата флота. И така, стигаме до технологията за а, компютърно изобразяване. Вляво виждаме един скат с няколко други вида около него. И това е което е през компютъра можем да направим е да научим, да приучим алгоритъма, за да брои той сам. Това, което направихме е с една много малка степен на сложност от ам, едната и от другата страна рибата да може да бъде разпозната. И след това увеличихме а, сложността, когато имаме най-различни видове един върху друг. Използвайки тази компюри... компютъризирана визия, ще се опитам да ви покажа къде сме стигнали, дано тръгне моя клип. Това е всъщност скоростта, с която камерата разпознава видовете и сме постигнали 95% акуратност, точност, която разпознаваме. Вижте колко бързо разпознава компютъра всички тези видове. Аз съм експерт по тези водове, видове и аз дори не мога да се справя толкова бързо. Тоест, виждате колко сериозен напредък. Работа само половин година. И сега сме се концентрирали върху скатовете, но ще разширим работата си а, към всички видове плоска риба, за да използваме и инфраред, а, детектори, камери, които могат да броят рибата вместо вас и също така да може да се използва тази информация и да идва не само към нас, но и директно към риболовния кораб, който може да има а, точна бърза информация за това какво представлява УРУВА. Повтарям какво сме направили. Използвали сме камери на борда, за да видим как може по този начин да се подобри информацията, за да можем да определим и също така други елементи важни в риболова. Друго нещо, което не искаме да забравяме, че ако искаме да постигнем а, успех, трябва да има много добро сътрудничество с заинтересованите страни, по а, малка административна натовареност на борда. Много е важно за нас да работим с сектора, ако искаме този проект да има успех. Благодаря ви много. Ако имате допълнителни въпроси, може да се свържете с мен или с моя колега. Доктор Бацлиер, нали? Извинявайте, че обърках името ви в началото, макар че имате и а, тук надпис пред вас. Преди да дам думата на, на ам, депутатите за въпроси, ако наистина увеличим електронното наблюдение към голям брой а, кораби, да, наистина по-ясно ще е докладването, по-точно ни ще са данните. Ще има яснота. Наистина е почти невъзможно да се комуникира просто с наблюдение. Технологията се развива. Вие ни показахте клип, който показва колко бързо се работи, но можем ли да включим всичко това към предложенията на комисията, за да може да работи гладко? На ранен етап сме в момента. Ако имаме късмет, ще се. ще продължим работата си следващите няколко години. Да, когато има камери на борда, може да се прилага различни корабни а, флоти. Но това, което работим а, в момента е работим с а, изображения. Седмици отнема а, цяло риболовен курс да бъде сортиран и категоризиран. А, в момента имаме хора, които правят това усилие зад компютъра, но наистина трябва да видим и други методология, защото в момента няма капацитет. Ние в момента го правим в нашия институт, защото искаме да го приложим. Но вече казах, в момента сме с 4 кораба. Ако се увеличи до 10, трябва да ангажираме още някой, за да извърши работата, защото нямаме толкова хора, нямаме капацитет да го направим. Така че Считам, че разглеждането на новите технологии е пътят напред. Благодаря. Чухме от Савор... господин Саворе, че тези кораби, които имат електронно наблюдение, дават по-точна информация. Сега изпълнителният директор на Агенцията по контрола, госпожа Ларой, посочи, че Испания е страна, в която има много нарушения в тази област. Не знаем дали Испания изпълнява правилата по-добре или не от другите. Това е друг въпрос. Може би става дума по-скоро за специфичните особености на самото оборудване. Uh, Нашият пръв член взима думата в нашата дискусия. Към господин Саборе искам да отправя един въпрос. Той каза, че камерите извършват наблюдения а, като такива камери вече се използват в Норвегия и Нова Зеландия. Тези страни имат такива камери, които са заложени в новия регламент, изготвен от комисията, или са други тези камери <clears throat> и какви са задълженията, които се предвиждат? Следващия оратор. Господин председателю, универси... Тете Павари изпраща към нас някои предупреждения – трябва да се започне от някъде, да се започне с нещо, което се прилага на практика. Ние трябва като политици да подпомогнем рибарите. Какви системи за контрол залагаме ние и кой ще поеме разходите за оборудването? Трябва много внимателно да работим по този въпрос и да знаем как ще продължим напред. За сега това, което се предлага, според мен не е изпълнимо, да не говорим, че е и много скъпо. Okay, and, um, we'll take... Благодаря. Още един оратор, господин, госпожа Тайсън. Добро утро. Благодаря ви за вашите презентации. Всички сме съгласни, че искаме да се продължи с изпълнението на общата политика в областта на рибарството. Въпросът ми е към представителя на Европейската комисия. Той много добре описа какви са аспектите свързани с контрола. Имаше и също друг аспект, свързан с обработката на събраните данни. Дали ще се а, когато си извършва това наблюдение, а, ще обхваща ли то само улова, но или и тази част, свързана с обработването на продуктите с тяхното етикетиране. Относно казаното от господин Саворе, Благодарим на агенцията и на работата, която тя върши. Има две характеристики, които трябва да се вземат предвид. Трябва да се вземе предвид пропорционалността и разходната част. Има ли пропорционалност? Дали има а, баланс в тази връзка? Дали има съответствие с разходите? Има и въпрос към представителите на университета. Много интересна беше презентацията. И се чудя дали ще е възможно да има по-високо ниво на хармонизация. А, не е само по отношение на регламента за контрола, ами по отношение на всички системи, които съществуват да може във всички държави, засегнати държави, да се извършва ед, а, един и същ контрол. Дали може да се развие нещо такова? А, според вас съществува ли пропорционалност? Ще е възможно ли да се а, осигурят проверяващи на всеки един риболовен съд – ще може ли да се проверяват всички контролни системи? Има ли някакви пречки при извършването на контрол от страна на екипажите или те съдействат а, при неговото извършване? И така, отново въпрос към представителите на университета. Дали трябва да има по-висока степен на хармонизиране относно системите за наблюдение в Европейския съюз и в трети страни. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Имам въпрос към господин Бацелир. Благодаря му за неговата презентация, свързана с системата. Ако добре съм разбрал, системата, която той представя, е система за управление. Тя е предназначена за самите рибари. И това не е ем, по, по-скоро система за контрол, а на първо място е система за управление. А, въпросът ми е как ще гарантираме личната неприкосновеност това е нещо, което е важно за риболови, е, за рибарите. Къде попадат данните, които се събират? Как ще бъдат защитени тези лични данни, защото навсякъде се инсталират камери. Това е нещо много важно. Ако може господин Бацлер да каже нещо по този въпрос. Благодаря ви. Okay, um, I'll take that. I'm not never не съм много убеден. А, а, има камери така или иначе навсякъде. Не само рибарите могат да се оплакват, а, че а, не е защитена личната им неприкосновеност. И тук сред нас има много камери. А, господин Бацлер, искате ли да отговорите? Благодаря ви за въпросите. Ще започна а, с този въпрос, свързан с. А, неприкосновеността на личния живот. Да, взете предвид този въпрос, иначе няма как да предлагаме тази система. Нашият институт не притежава данните, които се събират на риболовните съдове. Екипажите подписват декларация, че ни дават възможност да събираме данни на техните риболовни кораби. Така работим по този проект. Относно изпълнението и контрола, не знам, не мога да ви отговоря на този въпрос. От гледна точка на науката, ние сме готови да осъществим сътрудничество. Ето, за да може проектът да е успешен, трябва да има охота от страна на рибарите да съдействат. Системите е, са на съответните риболовни кораби, екипажите разполагат с е, данните. Относно контрола и изпълнението обаче нямам какво да кажа. Мога да кажа само а, това, което ние правим от научна гледна точка. Много интересен въпрос. Задайте допълнителен въпрос, ако искате, но си включете микрофона that you, um, so you get... Значи, ако е, екипажите решат ви дават информация, ако не, не. Но не трябва да бъде използвана тази информация, така ли? Е, не сме се разбрали правилно. Имаме декларация и е разрешително. В началото те подписват тези документи. И ние искаме тяхното разрешение и те го дават. Те трябва да го дадат, защото това е научен проект. А за контрола и изпълнението не знам как трябва да подходите. Аз говоря за този проект. Там съм предвидели декларация. Това е свързано точно с този про- проект. Госпожа Билбао зададе също въпрос ние нямаме служители, които упражняват контрол. А, ние разполагаме с учени, които а, се качват на съответния риболовен съд и а, проучват улова. Ако се върнете 20 години назад, нашите наблюдатели не бяха така добре приемани на риболовните съдове, а сега се приемат много добре. Те са добре дошли на всеки един риболовен кораб и могат да си вършат работата както трябва. Нека да обясните е, защо е станало така. Защо се е стигнало до това подобрение? Има вече по-висока степен на сътрудничество между учените и заинтересованите страни. Аз също съм говорил с рибарите, с други заинтересовани страни и интересът е по-голям, отколкото в миналото. Ние се занимаваме с наука. Искаме да се подобри а, състоянието на а, запасите от риба. Има някои запаси, които са, са, са ограничени. Не знаем а, много за някои видове. Но понякога рибарите казват, да, от този вид в нашия улов количеството се е увеличило. И така има сътрудничество между двете страни, между нас и рибарите. И това сътрудничество наистина се е засилило в времето и затова и нашите наблюдатели са добре дошли на всеки плавателен кораб. Агенцията а, за контрол и защита а, също има свои наблюдатели и а, служители за контрол. Как се постига съгласие с тях? Да. По-голямата част а, промишлеността сътрудничи на инспекторите. И ние имаме подход, който а, използваме. А, в рамките на агенцията и той е свързан с разтоварването и обратното изхвърляне на улова. Придържаме се към пропорционалността. Има две нива на риска. Ние имаме предложение в рамките на пилотния проект, а именно да се оборудват риболовните съдове в рамките на пилотния проект. Що се отнася до разходите и се радвам, че можем да следваме тези насоки, които са изготвени от комисията следствие на дълги месеци усилен труд. И мога да споделя тези насоки с вашата парламентарна комисия. Те са заложени и при изчисляването на разходите за оборудването на корабните съдове. Между 7 и 12 хиляди евро са разходите, които са необходими за оборудването като на годишна база тези разходи могат да, възник, да възлизат и на 2500 евро, между 500 и 2500 евро. Оборудването и разходите, свързани с него, зависят от решението, което ще вземат държавите членки на национално ниво и какви са националните оперативни програми зависи и от а, бюджета, който е заложен в МФР за отделните държави членки. <clears throat> Неприкосновеността на личния живот. Друга тема, която беше засегната, ние предлагаме насоки, които включват местата за работа, местата за изхвърляне на улова. Това са местата, които могат да бъдат идентифицирани и подложени на наблюдение – колегите поддържат доброто състояние на системата, като си има предвид отговорността и на самите екипажи. Следим всички фази, през които се минава по време на проверката. Комисията също е изготвила своето предложение и нашия а, подход е сходен на този при събирането на данни. Ние не искаме а, да извършваме наблюдение на всичко. А, установили сме обаче и някои наредности в хода на проверките. Uh, uh, Искам да подчертая, че тук Става дума и за изпълнението на политиката в областта на рибарството. Говорим за режим, който е свързан с извършването на проверки. Това всичко е залегнало в пилотния проект. Даваме възможност на държавите членки и на агенцията, в частност, да работи в по-тясно сътрудничество с представители на промишлеността. Отчетността е нещо много хубаво и то е от полза и за представителите на промишлеността. Благодаря ви. Господин Саливан, госпожа Саливан, благодаря. Имам а, въпрос към господин Саворе. Кои изключения, кои пропуски сте установили в а, настоящата система и какво трябва да се промени, за да може да се а, използва пълния потенциал на контролната система? Какви промени бихте въвели, за да се подобри ситуацията? Нещо друго относно Испания и Италия и нарушенията, които споменахте. Има голяма разлика между тези страни и останалата част от Европейския съюз. Какво може да се направи, за да се хармонизира изпълнението и налагането на санкции? Какво може да се направи, за да се хармонизира изпълнението и да се хармонизира налагането на санкции като цяло и какво може да се направи по отношение на такива страни, в които нивото на а, нарушение е много високо. Господин Бецлър от а, представител на а, университета в Ваганинген, вие споменахте камерите, които използвате на корабните съдове. Тук в парламента говорим през цялото време за това, че трябва да се подпомага дребния риболов, трябва да се оказва ам, подкрепа на местните общности и на коренното население. Вашо, вашата технология може ли да се прилага и по отношение на а, дребномащабния риболов? Ам, да, ще чуем отговора на този въпрос. Госпожа Лерой, господин Съвред да отговорят на зададените въпроси. А, сега господин Вандален. Благодаря, господин председателю. Жалко е, господин председателю, че нашето е, изслушване е, се провежда е, сега. А, и а, тук трябва да има предвид и задължението а, за а, транспортиране до сушата. Аз съм а, застъпник на това задължение е, за разтоварване на сушата, на улова. А, при обратното изхвърляне на улова, а, възможността за оцеляване се изчислява на 40%. Вие в началото споменахте и темата за свръхулова. В Северно море е, няма такъв проблем в момента. там запасите са добро състояние, с изключение на треската. Е, в е, Северно море може да се вземе като добър пример е, за това, че политиката в областта на рибарството се прилага по много добър начин. Искам да попитам комисията, защо не се придържате към вашето предложение? Това, което правите е, е изготвяте предложение свързано с камерите. Господин Бацлер от университета във Вагенинген направи една много добра презентация и каза, че този проект с камерите, е, с инсталирането на камерите е много скъп. Трябва да се доразвият технологиите и може би съвместно с комисията и с помощта на фонда, фонда по рибарство да се усъвършенстват системите за контрол и мониторинг и да вземете при това, което господин Бацлер каза в своята презентация. Госпожа Дамато, имаме два принципа, към които трябва да се придържаме пропорционалност и сигурност. Ако нямаме преди тези два принципа, никога няма да можем да приключим с регламента за контрол. Необходимо е да правим разлика между отделните видове е, флоти, отделните сегменти от тях. Не трябва да ам, натоварваме рибарите с допълнителни административни процедури. много от много от екипажите са между трима и петима членове. И а, в повечето случаи те работят много усърдно, много а, се стараят да разберат какво се изисква от тях. Понякога работят по 14, мес... по 14 часа на ден. А, ние тук говорим за нещата на теория. Опитайте, опитайте се да отидете и да останете на един а, риболовен кораб за няколко часа. Не разбирам защо някои тук говорят, че екипажите са враждебно настроени към инспекторите. Не трябва да упражняваме прекален контрол върху дребномащабния риболов. Испания разполага с много данни, и въпросът е защо ние сме тези, които се сочат с пръст. При нас, както и в други страни, има голям брой проверки, които са извършени. това е и, може би, е най-голям броят и на нарушенията. Правилата трябва да се прилагат не само в Европейския съюз, а извън него. Разполагаме с регламент – който трябва да бъде изпълняван, не да бъде тълкуван. И така да се стигне до ем, хармонизация. Относно представителя на WWF. Когато говорим за търговията на едро, дали говорим за е, риба, която е ловена тук непременно или и говорим за риба, която е уловена и в трети страни. И качеството е едно и също ли е? Това е също въпрос, на който трябва да се спрем. Господин Алът е следващият урад. Uh, да, благодаря. Аз се отнасям с разбиране към казаното от колегите, но до, до някъде съм и объркан. Днес от Световния фонд споделиха с нас някои несистемни данни за това, че Испания и Италия най-вече нарушават. Онзи ден пък ни се каза, че това са страните, в които просто има най-засилен контрол. Определено нещо не върви е, в информационното обезпечаване. Трябва да, да, да е по-солидно. То по години, по брой на проверки, брой на наложените санкции. Просто няма смисъл да се работи по-нататък, ако не се стъпи на солидна информационна основа. И агенцията разполага с данни, Световния фонд разполага с данни, те, те трябва да, да ни бъдат подадени. А, сега, проблем е, разбира се, когато се посочва с пръст една или друга страна, без да е известно в какво състояние са другите. И ако желаем да е, извършим преход от извадков контрол, от е, контрол, основан на самоотчетност, към пълен, тотален контрол. Не, предполагам, както казват и някои колеги тук, това е съмнително като осъществимост, но така или иначе става дума за някои страни, които вече действа такъв контрол. И би било много добре да видим някои конкретни данни. Колко е струвало, кой е платил, и какъв е резултатът? Контролният резултат. Понеже по-добра технология не означава по-малко нарушения. Сега аз предполагам, че има маса и маса начини, по които и най-съвършенната техника може да бъде заблудена. И ако вече има такъв опит някъде по света, Къла ми не го побира, защо не ни е представен този опит. Ако днес не може, да видим някой друг път дали може да ни се представи тази информация. Следващия въпрос. Благодаря, господин председател, по въпроса за личната неприкосновеност. Е, бих искал да споделя своето мнение по въпроса. В Италия е, много сдружения, много, много предприятия от отрасъла са обезпокоени от телевизионното наблюдение. Е, и телевизионните камери на борда на съдовете не, би следвало да нарушават правото на лична неприкосновеност. И е, трябва да се разисква с всеки отделен заинтересован – е, всяка контролна мярка, която е, се въвежда. По никакъв начин не могат да бъдат престъпени правата на обикновените граждани. Е, ние фактически нарушаваме, ако щете, и презумпцията за невинност по този начин. Ако нали, тръгнем към тотален контрол, преди да е нарушено каквото и да било. А по-нататък е, в Европейския съюз действат високи е, екологични е, стандарти. Знаем също така, че риболовците от северноафриканския бряг не, не са обект на подобни задължения – възниква проблема за неравнопоставеност и нелоялна конкуренция и следователно въпросът за проследимостта на продукта. Ам... И това, това число и за етикетирането на преработения продукт. Трябва да намерим също така начини в защита на нашите потребители, да знаят те какво слагат на масата си, без разбира се да претоварваме отрасъла. Госпожа Агилера. Е, да, добър ден на, на всички. Аз като докладчик по регламента за контрола е, имах намерение да се изкажа накрая, но е, е, дебатът ме изпревари, така че бих искала да повдигна някои въпроси и да израза някои съмнения. Е, пилотният проект на Световния фонд е интересен, но той е пилотен. Пилотен проект и нищо повече. И, и е, според мен необходими едно още три години е, и да, да, се, да приключи този пилотен проект, за да се види е, дали предлаганите решения са приложими или не. Разбира се, много интересна е работата, която се върши. И е необходимо и, и целият този проучвателен етап да приключи. И тук имаме регламент, нормативно предложение със своя законодателен график, е, който трябва да бъде спазван. Обаче, е, от е, друга страна, аз мятам да приключа с доклада си през месец февруари и сега отново започва този дебат за изменения и допълнения. Не съм сигурна, че ще остане достатъчно време за отразяването в нашите заключения на резултатите от такъв интересен проект. Много се каза за е, контролната дейност на Италия и Испания и наложените санкции. Това е просто факт. В тези страни повече се контролира, повече се санкционира. Другаде е по-малко. Е, казвам го, защото край краща трябва да назоваваме нещата с имената им. И нашият председател проявява много симпатично чувство за хумор. Казва, знае ли човек какви ги вършат в Испания? Ми аз да ви кажа, господин председател, ни повече, ни по-малко, повече се контролира в Испания, повече се санкционира. Сега, тук се стремим към подобряване на хармонизацията. Нали? подобряване на, на, на регламентацията в по-голяма степен хармонизирана, за да се премахнат дискреционните правомощия на различните администрации, на различните политици. Еднакво за всички. Yo creo que ahí es fundamental que, que consigamos esa armonización. No es fácil. Esto, yo, de lo poco que voy estudiando y aprendiendo, esto creo que no es fácil. Така, не, не, не е лесно. Ясно, че не е лесно. Но, а, значи, както каза тук един от изказалите се, ако ще се прави нещо за всички, за големите, за артизаналните и за любителските а, е, риболовци. И, и в крайна краща трябва да постигнем нещо, което е осъществимо. Възможно, осъществимо за всички. Аз бих искала да попитам Паскал, е, агенцията, която според мен има изключително важна роля и трябва да я запази. Агенцията обаче е, следва да направи сериозни промени, за да може да, да е, съдейства, да осъществи на практика тази хармонизация. Нали, от Ключова е ролята на агенцията в това отношение. И съответно става въпрос и за нормативно и за бюджетно обезпечаване на нейната дейност. Да питам, Та питам аз представителя на агенцията. Имаме нова уредба, хармонизирана за всичко, за всички. Ще бъде ли в състояние агенцията да изпълни контролните си задължения по тази нова уредба? И, и още нещо. Е, много интересни бяха, проче, всички изказвания. Е, е, определено са ни в помощ. Но, но въпросът е такъв. Е, е, проблемът за е, цифровизацията е именно въпросът за текущото наблюдение. За това, че имаме телевизионно наблюдение в реално време, което е определено по-добро от статичната фотография. А, да, аз съм напълно съгласен с това, което се казва. И, и, и трябва да сложим край на злоупотребите. И разговорът е много важен, обаче е, е, е днешната система не дава нужния резултат. До някъде е, се плаша, като чувам комисията да казва, че всяка риба, която се извади от водата, трябва да бъде отчетена. А това ще бъде изключително трудно, изключително скъпо. А кой ще плати за всичко това? Аз съм съгласен системата да се усъвършенства. Е, но е, да вървим по пътя, който ни предлага комисията, е, според мен е невъзможно и, и, и под, излага на, на риск цялата индустрия. Така, господин Саворе, вие в първоначалното си изказване споменахте най-различни е, системи за контрол, е, така наречените дистанционни електронни средства за контрол. Ние главно мислим за камерите, разбира се. А, възникна също така въпроса за тонажа е, на, на корабите. и нали, като с тонажа се свързва и, и рисковата характеристика на плавателните съдове. Също, ако може да коментирате въпроса за Испания и Италия – The, um, Maybe I was not very clear, but I don't link the size of a ship and the risk. We have a Аз не знам, не, ние, ние всъщност не обвързваме е, риска с тонажа на плавателния съд. Е, нали, имаме цялостна система за оценка на риска, може да се окаже един по-голям плавателен съд да носи по-голям риск, но, но това не е задължително. Нали, няма някаква закономерност. Ние работим по сегменти, а, значи по а, възоснова на, на устойчивия улов, на употребявания инвентар от плавателния съд, и системата за дистанционно електронно наблюдение може да бъде пригодена и за най-малките плавателни съдове, е, които са от приоритетно значение за нас в нашата стратегия за управлението на риск. На въпрос на господин Лар за миналите ни дейности, бих искал кратко да ви припомня е, контекста на пилотния проект. Впрочем, е, два пилотни проекта бяха осъществени в Великобритания. Един от тях много амбициозен в е, Шотландия. Една, една система, която въвеждаше своеобразен уловен кредит – Съответно, т.е. корабособственика, плавателния съд получава надбавка на квотата, ако приеме е, да оборудва плавателния си съд с средствата за електронно наблюдение. И информацията от тези пилотни проекти е на лице. Също така бихме могли да извлечем информация от Испанската агенция за контрол на риболова. В Великобритания, мисля също така, са правени експер... експерименти по океански плавателни съдове. Дания е правила експеримент с 12 на плавателни съда. И всичко това дава идеи е, за подобряване на практиката. Е, ние, ние тогава бяхме, разбира се, на първи етап. А, като експериментът ни не, не, главно се е, насочваше към наблюдението, за разлика от чисто научния експеримент, който споделиха с нас тук представителите на научните среди. После, според мен, това, което твърди комисията, е, че представители на агенцията ще действат в качеството си на съюзни проверяващи органи в съюзни води. Възниква и въпросът е, за е, изразходването на средствата от е, Европейския фонд за морското дело и риболов. Ако се осигури допустимост на нашите разходи от този фонд, това определено ще ни бъде от полза. Друг един аспект, особено важен за Европейската инспекционна система, е за задължителната квалификация и професионално учебно съдържание за нуждите на риболовния контрол за всички държави членки. За постигане на равнопоставеност между обектите на контрол. Що се отнася до нарушенията, засягащи Испания и Италия в Средиземно море, ние работим възоснова на общия план за изпълнени. И съответно е, наблюдаваме е, видовете, които са заложени в този план. Те, те, те не са всички. Е, Червеният тон, рибата меч и още някои други по препоръката на е, е, научните среди. Така че аз нямам изчерпателна картина за нарушенията от всички държави членки, казвам. Е, водят се нарушенията само по съвместния план за действие. Благодаря. Аз съм сигурен, че е, ще имате възможност да заявите своето становище е, от агенцията, когато напредне работата по измененията и допълненията на регламента. И разбира се, е, приканваме ги да не се въздържате от такива изменения. Следващият отговор. Дали контролът е съразмерен с тонажа на кораба, е, нали, е въпрос. За Испания трябва да се каже, е, че Испания полага сериозни усилия. През 2015 година е сертифицирала контролната система по ISO 9000. Е, и когато сме искали данни от държавите, сме констатирали на съответствие между данните, които подават контролните органи от една страна и е, големите администрации, министерствата от друга. Е, определено е, това е недостатък, който трябва да бъде поправен. Е, що се отнася до санкциите срещу тежките нарушения, в някои страни, като Ирландия, например, по конституционни съображения, е, контролът на плавателните съдове е затруднен. И, и трябва да, да се преодолеят тези пречки. А, още повече, че е, информацията от контрола е необходима, за да може да се постави въпроса на широко политическо и обществено е, обсъждане. За да се види дали става дума за липса на воля или за липса на технически възможности. Е, проследимостта, социалния дъмпинг. Тук се опираме на регламента за контрола. И аз мятам, че налагането на задължението за етикетиране е, на, на, на улова определено ще подобри нещата по линия на проследимостта на международно е, е, равнище в е, Световната организация по морско дело се прилага за всички плавателни съдове, превишаващи 12 метра дължина. В Европейския съюз е 15 метра. Европейският съюз би следвало да наложи на всички държави членки да се съобразят с е, задълженията, проистичащи от решението на Световната морска организация, за да се избегнат е, е, флаговете на удобството, както се казва, плаването под флагове с занижени изисквания. А тук възниква въпроса и за правилата, действащи в Световната търговска организация. И аз препоръчам на вашата комисия да взаимодейства в по-голяма степен с Комисията на парламента за международната търговия. И последни коментари. Работим с четири плавателни съда е, е, е, с големи траулери. Три са над 40 метра, единият е над 24 метра – и въпреки, че говорим с, работим с големи траулери, с, можем да кажем стандартна екипировка, пак възниква въпроса за екипирането на тези плавателни съдове с наблюдателната техника. Не става дума просто да закачиш тук на ме по някоя телевизионна камера. Фактически решенията за всеки плавателен съд ще бъдат нестандартни на вниманието на госпожа Агилера. Пилотът е наистина, е, проектът е наистина пилотен. Започнахме за една година, надяваме се да продължим 3-4 години. Не можем да вървим по-бързо от това, е, което допускат техническите възможности. Ние имаме е, един е, е, научен работник и следовател на пълен щат, което е добре е, Нали, това, това, и, и сега имаме е, е сортиращ конвейер. Това, което гледате на синия екран е, е просто снимка. Е, важно е на борда да се е, монтира такава система с сортираща лента, сортиращ конвейер и прикачени към него камери – но, а, но ние зависим все пак от техническите възможности и от тяхното развитие. Повдигна се въпроса за Нова Зеландия, за, за Норвегия и за разликите с Европейския съюз. Нашият, нашите риболовни зони са смесени. Те са, те са много, многовидови. Норвежките флоти, е, новозеландските флоти, е, е, не, не че работят на един вид само, но нашите зони са много, много смесени. Примерно многообразието на а, плоскодънни видове затруднява определено а, контрола а, в нашите риболовни зони. А, благодаря. А, въпроса за е, личните данни. Е, Белязах си казаното от господин Саворе за е, експеримента в Шотландия. Там бързо се съгласили да се примирят с посегателството срещу личната си неприкосновеност, като са им осигурили по-голяма риболовна квота. Така че, любопитно. С това приключваме този кръг и сега давам думата Така. За... С следващия докладчик, генерален секретар по риболова в Министерството на земеделието, риболова и хранително-вкусната промишленост на Испания. Good morning to everyone. I would like uh, to make my presentation. Здравейте на всички. Ще направя презентацията си на испански язик. Преди всичко искам да използвам възможността да ви благодаря, че ме поканихте и има възможност да представя пред вас. Ще разгледам предизвикателствата пред които сме изправени в новата система за контрол в Европейския съюз. И наистина ви благодаря за възможността, защото искам да разгледам и да представя всичко това от името на една държава членка, за която рибното стопанство е ключов сектор, най-вече за нашите брегове. И а, това е нещо тясно свързано с начина на живот в Испания, културата в Испания. Наша отговорност е да осигурим тази възможност и за бъдеще. Съвсем накратко ще се изкажа и по-нататък, евентуално, вероятно ще имам възможност да говоря малко повече, след като зададете въпроси. Искам да разгледам следно ния въпрос. А, факта, че Испания е основно действащо лице в а, риболова в Европейския съюз и а също така ще разгледаме и системите за контрол, които се прилагат в Испания в момента. Ще разгледам и международния и местен контекст, еволюцията в сектора и след това ще почертая няколко момента, свързани с предизвикателствата на регламента за контрол. И след това ще направя заключение с няколко заключения. Ние сме първата държава членка по разтоварване и улов Това е 11% от общия лов в Европейския съюз. Става въпрос за повече от 20 000 работни места и също така около 100 000 свързани работни места, косвено свързани с а, веригата на добавената стойност. Ние играем важна роля в областта на синята економика. Потреблението също отразява данните и в него важността на рибния сектор. Говорим също така е, и за внос, и за износ. Испания е ключово действащо лице не само по а, държави на внос, а, на износ, но и като държава, през която се минава. Това е изключително важно, що се отнася до регламента за контрол, особено що се отнася до въпросите свързани с ННН риболова и тук виждате данни за испанския сектор. Ясно виждаме колко а, силно застъпена нашата дейност в международните води, във всички океани на света и също така има голямо разнообразие, що се отнася до видовете. Улова, виждате всички проценти на екрана. Някои от тях са доста високи. Също така в Испания има много надежна система за контрол и наблюдение. На два а, момента ще се спра. А, ННН Риболова и Център за наблюдение. В Испания 24 часа на ден, 7 дни седмично има възможност да се знае веднага къде се намират риболовните кораби, какво правят, какви са операциите, които извършват. Това се отнася до две 000 кораба, които са по-дълги от 15 метра. При ННН Риболова Испания е пионер в областта на измененията, които бяха въведени и също така системата за правоприлагане има наистина истории на успеха на международно равнище. И те са с водещата роля на Испания, но и също така с много сериозно международно участие. Операцията Sparrow, която доведе до санкции срещу тези извършващи ННН Риболов. А сега искам да премина на темата за международния контекст. В последните години феноменът явлението се отразява и на нашия сектор и различните риболовни флоти не прилагат едни и същи правила, като тези на Европейския съюз. Необходими са механизми, международно международно управление. Някои от тези системи все още се изграждат, други биват консолидирани. Разглеждаме изключително разпокъсани покъсани инициативи в международен контекст, които следва да бъдат координирани. Необходимо е колкото може по-скоро да има международна рамка, която е натежна, последователна, особено що се отнася до контрола. европейски контекст. От години в общата рибно-стопанска политика работим в посоката на устойчиво управление и прилагане на целите, свързани с максималния устойчив улов. За да се приложи това последователно, трябва да стъпим на научните съвети. Данните, които получаваме, трябва да са верни, за да може от тях да бъдат извлечени надежни научни съвети. Това, което обаче се случва е, че данните се променят с всяка следваща година и това се отразява на изводите, така че приветстваме възможността в регламента за контрол а, да се обсъди как да се предоставят прецизни данни. Често се изключва и любителския риболов, така че ние приветстваме неговото включване и други въпроси, свързани с контрола и наблюдението на замърсяването, а, пластмасовите и микропластмасови частици. Също така економическата устойчивост е важна. Трябва да се включат фактори, които способстват за равни условия за всички, да има контрол на вноса и да се гарантира, че единния пазар функционира добре. По-нататък социалния фонд. Социалното измерение трябва по-добре да се контролира ННН риболова, да се вложат усилия в тази област. Промените които се осъществиха на международно и европейско равнище, естествено ще се отразят на новия регламент за контрол. Това е изключително важно в целия процес, който протича от океаните, докато а, стигнат рибните продукти до нашата чиния. Европейската агенция за контрол на риболова може да привнесе особено голяма добавена стойност. Трябва да има съпосочие между европейската, международната политика, хармонизация между държавите членки. Някои аспекти са особено важни. Режима на санкции и също така различните договорности за внос не можем да имаме 27 различни законодателства за любителския риболов. Трябва да има хармонизация, да разгледаме промените, които виждаме в сектора, така че да се помогне да се из... участва активно страна на а, сектора. Стандартите имат значение, когато могат да бъдат а, спазвани от всички. Трябва да има синергия и на глобално равнище, да има опростяване и приложимост. В заключение бих искал да подчертая следното. Трябва ни устойчи а, създаващ заетост и творчески риболовен сектор и смятам, че контрола ще допринесе за тези приоритети. Председателят, само преди да си тръгнете, преди да преминем към следващия оратор, Чухме наистина, че Испания има най-голямата ро риболовна флота, но и има също така и най-голям брой нарушения. В същото време има и най-силната система за контрол, която сега се въвежда и ще се прилага. Това според вас добро резюме ли е и какви са полките от подобни констатации за другите държави членки? Да, действително. Еволюцията на системите за контрол в Испания в последните 20 години, откакто беше създаден този център в Испания, е положително развитие barcos más grandes y paulatinamente las de los barcos más pequeños. Yo creo que eh, es necesario. Ние успяваме да включваме и по-малки риболови, което е необходимо, за да има инвестиции в човешки и материални ресурси. А, наистина някои жертви трябваше да бъдат направени, за да постигнем тези резултати, но в момента можем да имаме в реално време информация за всичките риболовни дейности по нашето крайбрежие, както и в открито море. Също беше споменато, че това означава, че разбира се има много нарушения, но също така имаме и най-голямата флота на Европейския съюз. И това а, допринася за тези а, данни. Те са взаимосвързани да създадем нови екипи, за да може да се работи повече като противодействие на ННН Риболова. Това е нещо, което, разбира се, изисква доста ресурси, персонал, средства, които са инвестирани, но и двете вървят към подобрение. Благодаря много. Нека сега да представя господин Тешера от Португалската риболовна асоциация. That picture shows just exactly what I feel about Brexit. На тази картина виждаме точно как се чувствам аз прямо Брексит. Sí, sí. Bueno, buenos días, buen día a todos. Здравейте на всички! преди да започна, преди да започнем, искам да изпратя на най-дълбоки съболезнования на семейството на Ингелисия, където, за съжаление, загубихме живота на а, този наш колега. За съжаление нямаше какво да се направи. И така, а, дами и господа, искам да споделя с вас гледната точка на сектора от Галисия. Аз съм част от а, Рибарската асоциация на Галисия. Аз всъщност съм син на рибари, знам какво е да работиш на кораб не говоря от теоретична гледна точка, говоря от практическия си опит. Не съм тук като ня... за лобиране или нещо подобно, да се застъпвам за някаква информация, просто искам да споделя а, житейски опит. Нямам никаква необходимост да публикувам някаква истина в Twitter нищо, нито да манипулирам общественото мнение. Единственото, което бих искал е да чуете истината от страна на рибарския сектор. Няма да навлизам в големи подробности, но искам да обхвана най-важните елементи за това как може да се промени новия регламент за контрол. Тук виждате една картина от Гоя, и в лицета на тези двама рибари виждаме изражението им. Всъщност точно така реагират рибарите с паника а, на очакваните промени, които, които се работи тук в Брюксел. Известен контекст сега ще предоставя. Това е а, отражение от пресата на публикация след комуникацията на комисията, броят нарушения, които имаме от 2018-2019, как са, се, как са нараснали 2,6% Аз работя в Корония, една от най- важните пристанища в Европа и през 2019 година имахме повече от 240 проверки. Това, което се случва тук е, че някои от тролерите, т.е. някои от нарушенията, които бяха констатирани, след това бяха оттеглени. И разглеждайки тези а, нарушения, само някои от тях са свързани с а, реални нарушения по регламента за контрол. Така че става въпрос за, да речем, нарушения, що се отнася до видовете, които са уловени или друг вид нарушения. Тези а, проверки обаче не се, не се провеждат достатъчно а, следователно. Но в Испания имаме и инспектори и други а, организации, които а, много сериозно си вършат работата и те правят така, че никой не може да обегне на техните проверки. И също така имаме много а, хитри, много. А, опитни рибари, които се опитват да избегнат тези санкции, но също така имаме и рибари, които са изключително а, съвестни и спазват всички правила. Сега да видим къд, откъде идва инициативата. 2017 година имаше 7 асоциации в Европа, които о, дадоха своята обратна връзка и след това, когато беше публикуван документа през 2018 година, имаше само 6 а, организации от сектора, които дадаха обратна връзка. Мисля, че това трябва да ни накара да се замислим дали а, всъщност управлението на рибното стопанство се провежда по един надежден начин. По-нататък, как се а, прилага регламента в момента? Инструментите и стандартите са установени, за да се гарантира, че се извършват проверки в Европейския съюз. Ами, становището на Европейската комисия? Трябва да престанем да мислим, че държавите не прилагат регламента директно. Трябва да видим какви са проблемите с предложеното, предложения регламент. За нас Става въпрос за една стъпка назад от страна на комисията, защото тук се позволява да бъдат обхванати в закона много специфични аспекти, а трябва да има още повече проверки съжаление обаче регламента за контрол не е в съответствие с реалността на рибния сектор. И има увеличено ние на административния товар, особено за малките риболовни кораби. Трябва да обърнем внимание на следното. Какво трябва да вземат предвид комисията и са законодателите? Риболовът е ам, дейност, която е свързана с, с сложни процеси. Всички а, членове на екипажа трябва да работят на 100%. Има и дейности, които са свързани с самия риболовен кораб, но са свързани с организирането на самия екипаж. Нека да разгледаме каква е ситуацията в момента. Съществува документ с въпроси и отговори. Преразглежда се системата за контрола. Комисията трябва да опрости и усъвремени процеса, свързан с контрола. Опростяването, което се смята за такова, посредством инсталирането на камери, не може да се счита за ефективно. Имаме нужда от устойчив риболов. И ем, риболовните е, екипажи имат нужда от гаранции за тяхното по-нататъчно препитание. Не трябва да забравяме и репутацията на Европейския съюз. Гражданите вече са уморени от това, което се случва. Всеки един учен може да ви каже колко е полезно да се яде риба два пъти на ден. Риболовът е свързан и с ниски нива на емисии на въглероден двуокис. Така че риболовният сектор е такъв, който води само до положителни последици. Трябва да си има предвид, че не всички риболовни кораби са едни и същи, не всички риболовни дейности са едни и същи. Това трябва да си има предвид при упростяването на процеса и при намаляването на административния товар. Освен това е необходимо да се оправомощат органи, консултативни органи, които се справят чудесно. Искам да ви приканя да, посет... да разгледате ам, интернет страницата на консултативният орган, който е посочен тук. Може да се запознаете с работата, която е, е свършена в Галиция. В съответния документ се посочва какво може да бъде променено и това е документ, който може да ви ам, а, служи като пътеводна светлина в процеса на вашата работа. Контролът не може да е самоцел. контролът е важен инструмент, за да се постигне устойчив риболов в Европейския съюз. Когато създавате законите, моля ви, помислете не само за рибите, но и за а, риболовните екипажи. Благодаря ви. Господин Ачета, заместник председател на Федера Копеска от Италия. Секретариатът сега ми се подиграва на произношението. E Благодаря ви. Добро утро, господин председател. Нека да се извиня за това, че гласът ми е, е прегракнал очаквах в Брюксел температурата да е друга. Малко настинах и затова ми падна и гласа. Благодаря ви за поканата. Благодаря ви, че ми давате възможност да ви информирам за проблемите, с които се сблъскваме. Аз редовно общувам с екипажите на риболовните кораби и всичко това е изложено в текста, който ще ви представя. Необходимо е да се е, прави разлика между промишления и непромишления риболов. И говорим тук е, за риболовни кораби под и над 12 метра дължина. Има някои е, риболовни кораби, които са по-малки и не използват мрежи. Да, дребномащабният риболов трябва да бъде по-добре защитен. Разбираме комисията а, защо е направила това предложение. Необходимо е а, правилата за контрол да бъдат прилагани. Има някои членове обаче, които са предназначени сякаш а, е, само за промишления риболов, но е, трябва да се има предвид е, и непромишления риболов. Тези задължения на практика са неприложими, когато говорим за риболовни кораби под 12 метра дължина. И има определени системи, които са по-добре пригодени за извършване на контрол върху риболовни съдове под 12 метра. Под 12 метра там говорим за рибовни кораби, които дори са без двигатели. Има много държави, като Италия и други, в които се използват такива риболовни кораби. Те са залегнали в самата култура, в традициите на съответния риболовен регион. Е, и тези риболовни кораби не се използват само в а, рамките на една държава членка. Трябва да се предвидят а, а, изключения за такива риболовни съдове. Трябва да си има предвид и количествата, които се улавят. Часовете, които а, прекарват екипажите на кораба, също са по-малко. По-много малко се знае за специфичните особености на място. Има специфични особености, които са характерни за всяка държава членка, а това не се взима предвид. А, заложени са тук норми, които трябва да се използват навсякъде, без да се има предвид дали те а, са приложими в съответния регион, дали са приложими спрямо а, малките риболовни кораби, които не а, упражняват промишлен риболов. Както вече казах, териториалните особености не се взимат предвид и по този начин може да бъде застрашен е, целият сектор, риболовен сектор в дадена държава членка. Сега искам да се спра на някои от разпоредбите в това предложение. Дребномащабния риболов не трябва да бъде ам, наказван, трябва да бъде защитен. В предложение е, на, за регламент, свързан с контрола, трябва да се имат предвид и по-малките риболовни съдове. Не искам да кажа, че тези риболовни съдове не трябва да бъдат обхванати от системата за контрол. Не, нищо подобно. Те също трябва да бъдат включени в тази система, но като се имат предвид техните специфични особености, защото ако това не е така, тези по-малки риболовни кораби няма да могат да се справят с изпълнението на строгите изисквания. Защото не трябва да утежняваме живота на хората, които се занимават с дребномащабен риболов, като ги а, натоварваме с редица разпоредби, изисквания и така нататък. Член 9 от регламента, свързан с а, системите за контрол и наблюдение. За малките риболовни кораби тези изисквания са непосилни. Те няма как да инсталират на борда си съответното оборудване за контрол – няма как да стане. Тези уреди няма как да, бъдат, да а, са налични на борда на по-малките риболовни кораби. Прави се опит а, а, това изискване да отпадне. Както казах, съдове, които са по-къси 12 метра, трябва да бъдат изключени от това изискване – или говорим тук за специфични териториални особености. Необходимо е в а, регламента да се предвиди регионализиране. Необходимо е като цяло разпоредбите да, да бъдат приложими на практика и по отношение на малките съдове. Не можем да създаваме европейски регламент, който да обхваща всички плавателни риболовни съдове. Трябва да се предвиди регионализиране а, относно а, корабния дневник в а, първия параграф на член 14. Предвижда се електронен а, дневник на борда на а, всеки риболовен кораб. Тук отново смятаме, че трябва да се предвижди, предвиди изключение за малките риболовни кораби. Ако на това изискване се отнася и към тях, то това ще отежни работата на риболовците. Трябва да вземем предвид какви са познанията на тези хора. И когато Говорим за, рибо, за малки риболовни съдове а, с дължина под 10 метра. Това изискване трябва да отпадне. Иначе това изискване ще е непосилно за изпълнение. Параграф 4. Какво гласи той? Посочва се, че изключението от задължението а, трябва да отпадне, когато става дума за улов, който не надхвърля 50 кг. Това е много важно за дребномащабния риболов. Не говорим за 30 или 40 кг. трябва да се предвиди тук и изключение за регистрирането на улова. Трябва да мислим е, за улова, е, за улов 1-2 е, кг, половин килограм. Това нужно ли е да се декларира на борда? Говорим за риболовни съдове под, с дължина под 10 метра. Ако и те бъдат обхванати от това изискване, товарът за тях ще е непосилен. Член 15, параграф 1 и 2. Електрон, предоставена електронна информация от този дневник. Като тук се предвиждат риболовни кораби с дължина над и под 12 метра. Според нас данните трябва да се предоставят веднъж на ден и, или по-често, ако а, съответният риболовен кораб извърши повече от един улов. Или когато се върнат обратно на пристанището, в пристанището или в рамките на 24 часа да се предостави информация за дневника. Информацията от дневника. Член 17 сега. Ако този въпрос не бъде добре регламентиран, ще се стигне до големи проблеми. Става дума за ам, пре, предварителна информация за дълбоководните видове. Та, идеята е следната. Тук са обхванати съдовете с дължина над 12 метра, но това е една грешка. Защото всичко зависи от а, разстоянието, от пристанището, от а, брега, разстоянието на което се намират а, тези съдове и на какво разстояние са регистрирани. Може да. Ем, такъв случай да се стигне и до риска за здравето на потребителите. Ако не е, се вземат предвид тук, тук и малките риболовни съда, това може да означава, че тяхното препитание е застрашено. Ще се спра на проблемите, отнасящи до контрола като цяло. Надявам се а, контролът да бъде а, подобрен и да се вземат предвид потребностите на а, дребномащабния риболов. Ако това не бъде взето предвид, то тогава малките риболовни съдове нямат шанс да оцелеят. Дребномащабният риболов има нужда от решения, които са приложими на практика. Могат да се предвидят санкции <clears throat> в отделните случаи. Няма как в всички държави членки риболовните кораби да бъдат третирани по един и същи начин, независимо от техния размер. Благодаря ви. И така, приключихме с а, първия кръг от презентациите. Времето ни е ограничено. Така че ако обичате да се вместите в рамките на една минута. Хубаво е да се придържа към времето си за изказване. Госпожа Агилера има думата. <clears throat> Благодаря. Благодаря на нашите оратори. Информацията, която я предоставят, е много важна за нашата работа. В последните две изказвания е, чухме е, гледната точка на представители на риболовния сектор. Не може, е, когато говорим за различни регионални особености да прилагаме едни и същи правила. Размерите на риболовните съдове са различни, броя на екипажите и така нататък. Как така да, в такъв случай да въвеждаме е, уеднаквени системи за контрол? Може ли да си зададете въпроса, защото нямаме време? Исках да кажа нещо повече, но добре. Една минута, една минута. Искам да правя въпрос към последните двама оратори. Кои методи могат да бъдат въведени така, че а, и дребномащабния, и любителския риболов да бъдат обхванати? Следващия оратор. Няма да задавам въпрос, ще направя един коментар. Благодаря на всички, които взеха отношение за ситуацията в Испания. Обаче ораторът от Италия посочи, че има разлика между отделните видове риболов, промишления и непромишления. Има е, различия в е, количествено отношение. В един случай говорим за повече е, часове, които е, се прекарват на борда, за по-многоброен екипаж и така нататък. Когато се упражнява е, контрол, говорим за е, много бюрократични процедури. Изготвяне на доклади, предоставяне на информация и така нататък. Е, едва ли не, двама души от екипажа от утрин до вечер трябва да се занимават само с това. Да изпълняват изискванията. Е, при дребномащабния непромишления риболов е, изискванията трябва да са различни. Това беше <clears throat> казано и от двамата оратори. Благодаря. Следващия оратор, благодаря господин председател. Имам два въпроса. Първият въпрос е е, <clears throat> е отправен към господин Аскета. Е, Средиземно море е, е морето, в което има най-голям свръх улов. Не говорим тук само за страните от Северна Африка, говорим и за а, е, хилядите а, риболовци, които упражняват дребно-мащабен риболов. Как може да се стигне до намаляване на свръхулова в Средиземно море? Е, смятам, че в е, тази връзка е добре да се въведат е, електронните дневници на борда. Има ли и други мерки, които могат да бъдат въведени? Друг въпрос, който е отправен към Европейската комисия. В регламента за контрол в отделни членове 59, 62, 63 са предвидени разпоредби е, за претегляне на улова. На улова. И има е, много е, риболовни съдове, които разполагат е, с е, скъпа апаратура за претегляне на улова. Какво ще се случи с е, нея? Следващия оратор. Благодаря. Заседанието от тази сутрин беше много интересно, пълно с информация. Благодаря на ораторите, на тези от Испания също. Технологията, за която говорим, е налична от много години. Сега обаче се обмисля налагането на правила в областта на рибното стопанство. Какво ще се е, случи е, с запасите, които идват от Северна Африка и се намират в е, Ламанша сега? Е, всичко това е много закъсняло. Закъснели сме с 10 години. Има ем, ор, а, органи, е, които изискват намаляване на улова. Мерките трябва да бъдат адаптирани към нуждите на риболовците, а не към нуждите на регулаторните органи. Нека да има представител тук а, на риболовното съсловие от всяка една държава членка, за да могат и те да изложат своята гледна точка. Госпожа Конте. Грация, президенте. Uno degli obiettivi del regolamento controlli è quello di semplificare. Благодаря, господин председател. Една от целите на регламента е да бъде упростена и усъвършенствана нормативната уредба в риболова при гарантирано прилагане на нормите от държавите членки. Аз изчаках, за да чуя всички докладчици, за да си създам най-обща представа и смятам, че всички бяха много интересни. Чухме, чухме нови неща, основани на научна информация. Аз самата съм от Венето, е, е, една от най-големите риболовни области е, в Италия. И там имаме тежкотонажни кораби, но от друга страна не се отчита явно от това, което се предлага за изменение и допълнение на регламента, спецификата на средиземноморския риболов. Нали, изобщо не става въпрос за 20, 30 и проче метрови е, плавателни съдове. Става въпрос за дребен риболов, а от друга страна се предвиждат всякакви технически средства и административни мерки, е, което значително ще оскъпи е, дребния артизанален риболов. Е, още през месец юли, е, когато разговаряхме, се каза, че Морския фонд в значителна степен ще подпомагат именно дребния риболов. И въпрос към комисията, като предлага всичкото това, ново оборудване, Морския фонд ще покрие ли разходите за него? Ще бъдат ли осигурени учебни курсове за рибо, риболовците? за да освоят новата технология. На вниманието на господина Чета, като говорим за плавателни съдове под 10 метра дължина, вие как предлагате да водят на отчет това, което са хванали? Благодаря. И нашите докладчици също биха могли да се включат с въпроси. Е, не, не е задължително, но ако желаят, е, въпросът ми е към вас е, също. Говорим за размерите на риболовните съдове. 12-10 метра, чак, чак толкова малък плавателен съд ли е? И да ви питам, вие какво предлагате? Как ще знаем къде се намират тия плавателни съдове, независимо колко големи са? ако няма някакво техническо средство. Аз просто не виждам защо трябва да се предлага изключение в случая по размер. А, ако искате Испания да се намеси а, главният експерт от Министерството на Испания, Ние смятаме, че наистина може да се подобри положението е, да се е, знае е, къде и какво правят всички дребни плавателни съдове, които днес наистина не са обхванати и което нарушава информационното обезпечаване на административната дейност. И днес доста голяма част от отчетността се води на хартиен носител – така че е уместно да се уеднакви режима, е, стига да е на лице техническо средство, което дава възможност е, информацията да се подава в реално време, не както сега с голямо е, закъснение. трябва обаче да се види точно е, как да стане технически това. И нали, това може да бъде една упростена система, основаваща се на мобилните телефони или на подобни е, по своята простота устройства. Но трябва да бъдат обхванати и дребните е, плавателни съдове за, прочим, подобряване и сигурността и безопасността на всички заети в отрасъл. Да, да, виждам, но не ни стига времето. Моля микрофона, ако ще се изкажете. Госпожо, аз съм излизала, мина преди две седмици излязах в морето с а, а, риболовците. Опитахме с мобилен телефон. А, опасно е, не става. Е, те, те, те не могат. Повечето от тях нямат мобилни телефони. Да не говорим, че представете си на борда на един плавателен съд, посред вълните и рибата, е, да почнеш да набираш текст на мобилен телефон. That, but, uh, I mean, eh... is, small, but... tutto sommato non, non sono eh, totalmente contrario a quello che sta dicendo l'onorevole. Аз е, не бих възразил на току-що казаното от госпожа депутата от моя гледна точка. Сега, от тук е, е, представата ни за това, което става на един плавателен съд е доста опростенческа. Кой се качва на тези кораби, какъв е персонала, кой се занимава реално с риболовната дейност. А ами, ние, ние, ние знаем нещата, правили сме проучвания с различни плавателни съдове по дължина, нали, най-дългия беше 40 метра. Не, не си спомням най-малкия колко беше, но, но тук говорим за под 12 метра. И винаги се изумявам, е, като слушам какво се говори тук, след това отиваме от дома и казваме на, на риболовците какво сме чули. А, нали, и, и, и, и тук сега се иска разширяване на обхвата на, на регламента, е, да, да се качат телевизионни камери на борда на малките плавателни съдове. Но това ме безпокои. Е, безпокои ме, защото не се отчита е, спецификата в случая на Средиземноморието. То се, то се каза. И как ще можем да ги контролираме плавателните съдове в Средиземно море? Вижте, вече 20 години ние призоваваме всички наши риболовци да спазват крайно строги правила, дори сме им пречили да излизат в морето. Ние преполовихме е, е, броя на плавателните съдове. Лишихме от припитание най-уязвимите части на Европа и днес за пореден път пак гоним рибарите. Вземаме им, се казва, последната риза от гърба. Али? Изобщо не говорим тук за е, изменението на климата, за морския трафик, за, за какво ли не – което става у нас, ако вземем североафриканските рибари, нали, човек, нали, качулка преди дъжд не е по-добре от след дъжд качулка. We're running out of time. I'm going to hand over now to the Commission and Ms. Arena. Um, lots of comments, of course, we've been on small fishermen just now, but uh, earlier, of course... А, така, сега да видим комисията на... А, е, сега, това са Хубаво. Марките, малките риболовни съдове, ясно, но, но, но ние нали, чухме за модерните средства, които могат да бъдат внедрени, но те пък са на ранен етап от разработка. И говори се за финансирането на всичко това, откъде ще дойдат парите, за упростяването на контролния регламент. Ам, И разбира се, за гарантиране на правоприлагане от абсолютно всички държави членки, не само от някои. Как, как ще коментирате? Благодаря ви, господин председател. Разговорът беше много интересен. Аз е, доста бележки е, си направих. А, въпросът за цената е, в, е, в новия регламент за морския фонд – е, комисията предлага е, специално изключение е, за разходите за контролно оборудване. Такова изключение днес няма в регламент. Което означава, че за напред разходите за всички такива технически средства, в това число телевизионните камери, геопозиционирането на, на съдовете, всички тези разходи ще се могат да се финансират от фонда, това е по 19-ти е, член от е, регламент за фонда. Въпроса за обучението, дали ще се финансира от фонда, да, разбира се, това вече е допустим разход е, по фонда. Е задължение на държавите членки да включват такива дейности в оперативните си програми. И е, в последната част е, от е, Изслушването бе насочена към малките плавателни съдове. Те са важна част от нашето предложение, но аз бих искал да ви напомня и за развлекателния нали, любителския риболов. Нали, не говорим само за малките. Някои данни, които са заложени в нашата оценка на въздействието. Днес действа изключение, и то бе припомнено от последния оратор – Изключение е, улов под 50 кг на вид да не се отчит. Съвсем груба сметка направихме и това изключение може да възлиза ежегодно на 350 хиляди тона безотчетен улов. Само в Средиземно море към 180 хиляди тона което е 4 пъти тонажа, който се отчита по-настоящем за Средиземноморие. Само това ви стига да се уверите колко е важно събирането на информация. Без да бъдат санкционирани рибарите, разбира се. Те нека си запазят препитанието. Просто е нужно, нужна по-точна, научно обоснована оценка е, е, на състоянието на запасите. А да не говорим, че ако в един ден се въведат квоти, те няма да могат да кандидатстват за тези квоти, защото нямат отчетни данни от минали периоди. Така, що се отнася до технологията, ние в предложението се опитваме да бъдем максимално неутрални от техническа гледна точка, т.е. да не фаворизираме едни или други технически средства за сметка на други, но е ясно, че за малкото нажните съдове, е, е, ние е, мислим за упростена система, подобна на, на мобилен телефон. Днес има какви ли не технически възможности, те могат да се приложат без намесата на оператор на човека. Да не говорим, че повишават безопасността на рибарите по море, понеже проследяването, местонахождението на плавателния съд при авария, при, при някакво бедствие по море е определено е в интерес на намиращите се на борда на плавателния съд. Сега по отношение на, на телефоните, и тук се каза, че рибарите не може да си служат с, с телефони и е вярно е, че е, е някои от е, рибарите днес са на, на, на пределна възраст е, и трудно се справят. Но инспекторите <clears throat> ни казват, че много ги бива рибарите да ползват е, мобилен телефон, когато трябва да си общуват помежду си, да се предупреждават един друг, че е излязла лодката на инспектора да ги гони. To the point I wanted to make is that we do not want to impose the same systems for big vessels. It is not possible. There are many simplified systems out there that can be used. Uh, talking about. Um, така, и значи, като говорим за техническите средства и тяхта неутралност, комисията предлага да се инсталират телевизионни камери на определен брой видове плавателни съдове въз основа на оценката на риска, но ние не препоръчваме едно или друго техническо решение. Имаше някой спомена. Технологията, предложена от, от холандски учени, би била съвместима с нашето предложение. Тя не е непременно телевизионна а, видеокамера. нашето, нашето предложение е, не е изрично, що се отнася от това как точно технически ще се събират данните. А, доколко процедурата ще бъде ръчна или, или автоматична. Говори също така за защита на личните данни. бих искала ясно да заявя. Предложението на комисията, а и всяко е, законодателство за напред е, следва да съответства на действащите правила за защитата на личните данни. И възоснова на, на тези действащи норми, на всяка техническа система по е, проект следва да спазва регламента за личните данни. Ние знаем, че е, е, държавите членки вече са регламентирали употребата на видеокамери по месторабота. И практиката не е нова и законодателството не е нова. Вземем е, банковия сектор, е, търговията на дребно. Е, значи, националният законодател вече е приел норми за в такива случаи и те могат да послужат по аналогия за риболова. А, извинявайте, поради това, че не ме бива да, да гоня хората да си спазват регламента времевия. А, не ни остана време, дали не бихте искала да приключите? No, the last point I wanted to make uh, is uh, uh the enforcement part. I think that was one of the most uh, uh, uh prominent uh, parts of the discussion. Uh,